Добър ден, госпожо комисар. И така ще започнем работа. Първата точка от нашия дневен ред – устен въпрос по дискриминацията, основана на кастовата система. Комисията по развитие задава този въпрос. Виждам, че госпожа Ева Жоли е тук. Веднага и давам думата за пет минути. Ева. Господин председател, госпожо виш представител, драги колеги. Апартайт. Това е терминът, който е свързан с насилие, Е, който беше избран на времето от е, министър-председателя на Индия, за да говори за недосегаемите в своята страна. Въпреки шокиращите изявления и е, недосегаемостта засегнала в, легнала в Конституцията на Индия, въпреки законите, 260 милиона е, граждани, мъже и жени ежедневно е, изтърпяват е, актове на насилие и незачитане на правата. През 2005-2007 година жени бяха ежедневно изнасилвани. На всеки 18 минути се извършваше някакво насилие. Милиони от гражданите на много държави не могат да ползват правата си, човешките си права поради своя происход. И това, поради което поисках отново да се занимаем с този въпрос, освен нарушаването на правата на човека, това отношение всъщност е свързано и с неравнопоставеността и бедността. Този вид апартайт има от жасни последици. Отказват се а, достойни работни места, отхвърлят се основни а, човешки права които а, е, се нарушават. Само е, а, 10% от а, е, жените имат достъп до образование и да се излезе от крайната бедност при тези условия е на практика невъзможно. И а, новия а, статут на развиваща се държава а, на Индия не отхвърля това явление разликите, пропаста между далите и недалите се увеличава всяка година. И това е свързано с развитие е, в економическата сфера. Бяха въведени дискриминационни е, мерки е, с положителна насоченост, обаче техният успех беше доста относителен. Така че трябва на европейско ниво да се признае дискриминацията, основана на кастова принадлежност, като специфичен вид дискриминация. И тези жертви на сегрегация, основана на кастова принадлежност, могат да бъдат включени в програмите за развитие на Европейския съюз. Обвързаността на политиките, свързани с външната дейност и вътрешната, ни дава възможност в търговските споразумения или за инвестиции, осъществени от Европейския съюз, да се включи и този аспект. Също така би трябвало да се включи и кауза, свързана с дискриминацията на кастова принадлежност. Неодавшните събития в Бангладеш – не ни позволяват вече на нас, европейците, да си затваряме очите пред това положение. По този начин ние ставаме съучастници за това отношение към тези хора. Политическия диалог, търговски преговори, стратегически план, двустранни срещи на върха, всички възможности трябва да бъдат използвани от Европейския съюз, така че да се развиват общите инициативи за изкореняване на дискриминацията възоснова на кастова принадлежност. И е, за не мога да не спомена заключение е, нашата отговорност да защитим и е, да се борим за развитие на прилагането на правата. Дискриминацията не познава границите. А, също така ще спомена и ромските мълцинства, които в много държави с жертва на предразсъдъци, на дискриминация и няма достъп до здравеопазване и образование. Европейския съюз трябва да започне с трети страни е, дискусии, така че да бъдат е, е, заличени всички форми на дискриминация, които са спирачка за развитието. Благодаря ви. Сега ще дадем думата на комисар Малмстрем. Ще я помолим да отговори на въпроса, който е внесен от госпожа Жули и Комисията по развитие. Добър ден, госпожи и господа. Искам да се опитам да отговоря на този въпрос, толкова важен. Той ми е зададен на, на мен и на върховния представител. Ние сме готови да се борим с всички форми на дискриминация. Тази борба е включена и в плана за действие за установяване на демокрацията. Европейския съюз, държавите членки използват двустранни диалози и финансова помощ към организации на гражданското общество. Този вид дискриминация на признак кастова принадлежност се повдига често в разговори в трети страни. Проблема се вижда най-отчетливо в държави като Индия, Пакистан, Бангладеш, но дори и Мавритания. Европейския съюз е решен да изкорени този тип дискриминация и ще се бори по всички начини това да се случи. Имаме стратегически документи, ЕХДР е тяхното съкръщение и те съдържат насоки за това какво трябва да се направи. Какво се случва обаче? В Индия този вид дискриминация е повсеместна. Много често съдилищата се занимават с нея. Комисията е заделила 4 милиона за борба с дискриминацията за тази страна. Те ще бъдат използвани и за борба срещу насилието срещу жените и момичетата. Опитваме се да дадем помощ за развитие, помощ за еманципация на жертвите на насилие. Опитваме се да осигурим достъп до обучение. В Бангладеш финансираме няколко проекта, свързани с правата на най-уязвимите лица. Това са проекти, които са насочени не на последно място и към достъпа до правосъдие за жертвите. 30 милиона евро заделя комисията за Бангладеш и Пакистан за специални проекти, чиято цел е да подобрят функционирането на полицията и на съдебната система в тези страни. Що се отнася до хуманитарната помощ, тя е недискриминаторна. Тя отчита нуждите на най-уязвимите лица. Ето защо хуманитарната хуманитарните дейности, които се финансират от комисията в юго Азия, са свързани най-вече с дискриминацията на основа кастов е, признак, кастова принадлежност. На ниво ООН ние работим активно в е, Комисията за насърчаване на човешките права даваме своя принос и в процеса на преглед на това, което се случва в борбата срещу дискриминацията на кастов признак в тези страни, в Юго-Источна Азия. Трябва да кажа в заключение, че ние разполагаме с необходимия инструментариум да въздействаме, имаме двустранни диалози, даваме финансова подкрепа към организациите на гражданското общество. Всички тези инструменти използваме на принципа на гъвкавостта и се опитваме да дадем помощ на най-засегнатите. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря за тази информация. Сигурен съм, че ще се опитате да се справите с този ужасяващ проблем. Сега преминаваме към ораторите от политическите групи. Първо, от името на НП, две минути за господин Свенсон. Благодаря, господин председател. Диктатурите разделят хората на различни групи. Това го знаем. Но когато това се случва в демокрации, когато това се случва в режими, които твърдят, че имат демократични черти, ние не можем да приемем нещо подобно. И ето защо трябва постоянно да заклемяваме онова, което се случва. И аз не смятам, че онова, което казвате по отношение на кастовата дискриминация е вярно. А именно, че постоянно посочвате с пръст проблема. Как е възможно в някои страни някои хора да се считат за толкова мръсни, че не трябва да се докосват? Както казва госпожа Жули, Става въпрос за хора, които представляват половината от населението на Европейския съюз по своя брой. И не можем да използваме само традицията като оправдание за нещо подобно. Ние трябва да положим всички усилия и да изкореним всички тези практики, свързани с дискриминацията по признак кастова принадлежност. Как може деца и жени, например, да бъдат затварени в някакви кошари, от които просто не могат да излязат. Те дори не могат да се изправят там. Господин председател, мисля, че ние сме се събрали тук в четвъртък сутринта не за да говорим празни думи, а за да предприемем конкретни действия. Онези страни, които отказват да подпишат хартата на ООН за човешките права и хартата на Европейския съюз, просто извършват огромно нарушение. Това насилие е напълно неприемливо. И тази дискриминация на кастов принцип е напълно неприемлива. Господин председател, нека да положим всички усилия, за да насърчим човешките права в демократичния свят – толкова от моя страна. Благодаря. Тук имаме важна задача. Благодаря. Сега от името на социалистите за две минути господин Майкъл Кашман. Благодаря, господин председател. Винаги е добре вие да председателството, когато обсъждаме основните права. Искам да се присъединя към това, което казаха господин Свенсън и госпожа Жули. Няма място нито във вътрешната, нито във външната ни дейност за дискриминация по кастов признак. И надявам се днес да изпратим едно много силно послание по този въпрос. Господа, госпожо комисар, изслушах каквото вие казахте, но трябва да заключа, че ние се проваляме в нашите усилия. Имаме на разположение толкова много инструменти, 220 милиона души все още са жертва на дискриминация по кастов признак. И за това и моята група, пък и други настояват във всичките наши споразумения, търговски и споразумения за асоцииране, да има клаузи за човешките права, които да не подлежат на никакви преговори. И там да се включи дискриминиране по кастов признак. Защото когато купуваме ризи от Бангладеш, когато купуваме от Пакистан, от Индия, фактически правим бедните още по-бедни, търгуваме на гърба на онези, които са жертва на дискриминация. Ние също ги дискриминираме. Ние увреждаме, всеки, ослабваме всеки наш международен договор, който няма подобни клаузи. Момичетата и жените, жертви на робство, на злоупотреби, защото някой казва, че са недосегаеми ние приближаваме към края на нашия мандат и съм горд, че всички групи се обединиха, за да кажат не, това не може да продължава. Искам да кажа на обществеността, на гражданите на Европа. Това значи да се оглеждаме откъде купуваме стоките, къде купуваме чорапите, ризите, връзките си, костюмите си, защото ако не се прилагат международните стандарти за защита на правата на човека, ако се има дискриминация по казнатов признак, тогава ние трябва като индивиди да бойкотираме тези страни, както производство. Благодаря. Сега, от името на либералите, за две минути, господин Донскис. Поне пирмининка, поне Европас комисария. Дискриминация... Благодаря, господин председател, уважаема госпожо комисар. Дискриминацията, основана на кастовата система, е един от най-големите парадокси на 21 век. Света става едно голямо село и местното, глобалното измерение вече се сливат. И въпреки всичко, въпреки това, че границите изчезват, много хора са обект на невиждана дискриминация. Тези далити, хората, които не бива да се докосват с пръст, са много на брой. И онова, което се случва с тях е недопустимо. Ако ние изоставим тези хора, ще предадем своите собствени ценности. Между другото, този проблем не е концентриран само в Индия или в Бангладеш. Дискриминацията, основана на кастовата система, присъства на много места в света и тя трябва да се разглежда като основен проблем. Какво да кажем обаче за другите видове дискриминация на основа пол, сексуална ориентация, възраст и така нататък. Днешната резолюция е стъпка в правилната посока, но много може да се направи, за да се гарантира, че 260 милиона засегнати един ден ще могат да живеят достоен живот и да се ползват от всичките си права. Искам да призова всички институции да се борят с кастовата дискриминация на всички нива. В стратегиите си за укрепване на човешките права, в отношенията с трети страни и така нататък. Призовавам колегите да подкрепят тази резолюция и да не предават нашите ценности, според които всички са равни и имат равни права. Благодаря, колега. Сега от името на зелените Джин Ламбърт. Благодаря, господин а, председател. Аз говоря а, и като представител на а, мрежата Солидарност. А, в Обединеното кралство и председател на групата за спасение, която обхваща участници от много страни. Подкрепям това, което колегите казаха до сега. Срещу дискриминацията по кастов признак. Никой не трябва да променя вярванията си, за да бъде прият в обществото никой не трябва да страда поради касата, която принадлежи. Всички трябва да имат право на образование, да развиват способностите си. И особено когато празнуваме Международния ден на момичето, трябва да, на девойката, трябва да обръщаме внимание още повече на това. Има проекти, има призиви, които са постигнати много, постигнали много, но ако не се постигне промяна в, в менталитета, а, а, нашата подкрепа, колкото и ценна да е тя за мнозина, а, няма да бъде достатъчна. Трябва всичко това да бъде заложено не само в конституциите, но и в законите, които трябва да се прилагат. Трябва да се огледаме в нашите страни членки. Великобритания е включила изисквания за да няма дискриминация по кастов признак в своето законодателство. Но всичко това трябва да се прилага. Ние трябва да не забравяме това и в собствените си страни, както и когато защитаваме нашите ценности в международен план. Благодаря, госпожо Ламбер. А сега последен от името на групите, от името на, на ГУЕ, господин Густавсон. А той е също така председател на групата за равенство между половете и права на жените. Благодаря. Отлично представяне. Много ви благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисар Малмстръм. Трудно е, след като чухме казаното от колегите, да се добави нещо ново към дебата. Само един малък аспект от моя страна. Този проблем се открива в много страни, но по отношение на жените трябва да кажа, че то е особено голям. 16% от жените в Индия са обект на такава дискриминация. Най-вече тези от групата на далитите. Тези жени нямат достъп до образование, до здравеопазване, децата нямат достъп до училище, много често жените дали ти са обект на насилие, на сексуално насилие, изнасилване, а полицията не проявява интерес. Безнаказността е повсеместна. Ние всички вярваме, че Европейския съюз и неговите държави членки могат да положат всички усилия, за да говорят с тези страни, в които се намират тези хора. Има програми за тази цел. Знам, че Сесилия Малмстром е отдадена на тази кауза, но мисля, че можем да направим много повече. Би следвало да работим с представителите на гражданското общество, особено с онези, които са представители на правата на жените. Ние трябва да положим максимални усилия, за да се гарантира, че тази кастова дискриминация повече няма да се появява в която и да било страна на земното кълбо. Благодаря, Микаел. Сега приключваме с ораторите от името на политическите групи и преминаваме към отделните оратори. Две минути за господин Гей Мичел. Господин председател, искам да благодаря на а, а, Ева Джоли а, за а, това, че обръща внимание върху дискриминацията по кастов признак в своя доклад. Ние трябва да се обединим, а, за да подкрепим тази тема. Подкрепям и а, госп... Майкъл Кашман. А, наистина трябва да бъдем по-активни и да бойкотираме тези страни, които продължават да третират гражданите си по този начин. Особено необходимо е Европейския съюз да признае дискриминацията по кастова си, която призна като специфичен вид дискриминация. А, така както имаме а, отделна дискриминация по, по полов признак, а, възоснова на религия, сексуална ориентация и така нататък а, беше повдигнат а, въпроса за жените, които а, а, биват експлуатирани най-жестоко, включително и сексуална, обект на сексуална експлуатация, а, сексуално робство, а, ограничен достъп имат а, до а, храна и, и до а, хигиенни услуги. А, и това е в началото на 21 век. Но това не става само в Азия. Говорих с един млад човек в Дъблин, а той е от Азия, и той доде при мен за да повдигне този въпрос, защото в някои части на Европа тези практики продължават. Радвам се, че председателката постави този въпрос на дневен ред и се надявам, че заедно с комисията, заедно ще можем да направим нещо за решаване на този въпрос, който отдавна, от който отдавна страдат мнозина. А сега Зита Гурмай от групата на социалистите. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, колеги. Дискриминацията, основана на кастовата система, е действителност за над 260 милиона души в света. Това е едно от най-често вижданите нарушения на човешките права. Сред жертвите виждаме най-вече жени и деца. Тези жени и деца са обект на многостранна дискриминация, на насилие, включително изнасилвания. Жените и децата са изложени на риск да бъдат продадени като сексуални обекти. Въпреки дейността на властите, положението за далитите не се подобрява. Имаме конкретни насоки, публикувани от ООН за това как трябва да се елиминира дискриминацията възоснова кастов признак. Искам да разбера какво ще направи Европейския съюз, за да приложи тези насоки. Проблема не се свежда само до Юго-Источна Азия. Много от жените дали ти работят в други държави като роби и много от предприятията, в които те работят, произвеждат дрехи, които ние купуваме. Това не може да продължава. Господин Бенин, за една минута. Благодаря. Мисля, че трябва да приветстваме този устен въпрос. Не за първи път повдигаме този въпрос в Европейският парламент. И за жалост, сигурно няма да бъде последния път, когато го обсъждаме. Разбирам, че не може да се променят нещата от днес за утре, но напредъкът не е достатъчен. Значи, това са стотици милиони хора, които страдат от дискриминация, подобна дискриминация всеки ден. В Бангладеш, например, дискриминация по кастов признак. А, а, а, е, е, от него страдат е, и населението, което са хиндалан, също така мюсюлмани, индуси и други. Те са, нямат възможност да участват в политическия живот, нещо, което е абсолютно неприемливо. Някои от тях са също но и религиозни младсинства и по този начин са жертва на двойна дискриминация. Не става дума ние да изнасяме европейският социален модел а, като универсално средство, но искам да изнасяме нашите ценности за демокрация, свобода, права на човека. И не мисля, че трябва да а, смятаме, че износ на подобни ценности е какъвто и да е вид империализъм. Сега госпожа Мартина Андерсон. Много благодаря. Радвам се, че повдигаме този въпрос. Искам да порицая това насилие по кастов признак срещу 260 милиона души. Кастовите системи представляват една несправедливост. Те разделят хората на равни и неравни. Има хора, които попадат извън кастовата система и те се считат за нечисти, за хора, които не трябва да бъдат докосвани. Те получават най-рисковите, най-мръсните работни места. Много от тези хора са много бедни, принуждавани са да работят в нечовешки условия. Смятам, че трябва да има клауза за борба с кастовата дискриминация във всички двустранни и международни споразумения, които сключва Европейския съюз. Комисията трябва да се бори срещу дискриминацията и в собствените си граници, защото нито една общност не трябва да бъде обект на дискриминация и да бъде изолирана, дори и в Европейския съюз. Благодаря, Мартина. Сега за две минути госпожа Олмен Айтен. Meneer де Войсет, данки u благодаря много, господин председател. Установявам едно пълно единодушие в парламента по доклада на госпожа Жули. Наистина тя прекрасно подчерта колко е значим този проблем. Когато говорим за дискриминация, основана на кастова принадлежност, става дума за група хора, които поради своя происход, са осъдени до края на живота си и са третирани по друг начин, което, господин председател, нарушава основното човешко право. Защото всеки един трябва да ползва едни и същи права. Право на вероисповедание, на труд и така нататък а не трябва поради кастова принадлежност човек да живее в мизерия. 260 милиона души са засегнати от тази дискриминация. И в обществата, в които се практикува тази дискриминация, тя е част от традициите и тези действия остават ненаказани, не се прилага законодателството. Кастовата система продължава да действа. Да, беше подчертано, че трябва да използваме всички средства, с които разполагаме, за да се борим с тази дискриминация. Самата аз зададох няколко въпроса по тази тема. Обърнах се към службата за външна дейност и би следвало с нашите посолства в тези държави да поддържаме връзка, за да сме в течение не само на това, което се случва, но и да осъществяваме проекти за борба с тази дискриминация но трябва да се отиде по-далеч от диалога, трябва да направим повече. И много бих искала Европейската служба за външна дейност е, да е, изложи на е, сайта си информация за дейността, която се осъществява в тази дейност, така че да се преборим с нея. Благодаря, Рия. Господин Чернецки който трябваше да се изкаже от думата на групата на консерваторите и реформаторите, помоли да се изкаже малко по-късно, но не е тук, така че веднага ще преминем към спонтанните изказвания. Шонки. Yes, I think it's important we discuss. Мисля, че е много уместно обсъждането на този тема днес. Особено като се имат предвид напредъкът на техниката, ние можем да много по-бързо да предадем това, което е нашето мислене за човешките ценности. Знаем, че някои са по-равни от други. Всички са равни, но някои са по-равни от другите. Известен дискриминация съществува в много страни, във всички страни. Но не така е с дискриминацията по кастов признак. Още от раждането тези хора са обречени. И аз съм съгласен, съгласен за това, което каза господин Мичел че трябва да свържем този въпрос с, с, всичко, което е, се отнася до развитието. И трябва, когато отпускаме помощ за развитие, да включваме изисквания и по този въпрос. Благодаря, Шон. А сега Пол Мърфи. Благодаря, господин председател. Ако не те считат за човек, няма как да се прилагат човешките права спрямо теб. Това го каза една бангладешка активистка за човешки права. Този проблем засяга 260 милиона души. Историите, които чуваме, са ужасни. Имаме безброй изнасилвания на млади жени. Полицията не обръща никакво внимание на това, което се случва. Много момичета са заливани с киселина, просто защото не обръщат внимание на момчетата и какво ли още не се случва в тези страни. Но всичко това не се случва само в Азия. В Великобритания има опити от страна на правителството да се блокират предложения за включване на законодателство за борба с дискриминацията по признак каста. Защо се случва това? Защо не се опитваме да изкореним всички форми на, на дискриминация? Тези хора, потиснатите представители на най-низките касти или хората, които са без каста, се присъединяват към всички останали потиснати работници в борбата на социализма срещу капитализма. Благодаря. Нека кажа няколко думи и аз. Делегация от комисия, от Комисията по въпроса на развитието се върна от срещата на върха по а, целите на хредолетието в ООН. Господин Кашман, господин Мичел и други бяха там. И а, трябва да кажа, че не си спомням а, тази тема да е била обсъждана там. А, може би, както някой тук спомена, не сме искали да тревожим най-голямата демокрация в света, като говорим на тази тема. Но изглежда, че като че ли световната общност премълчава този въпрос. Всички трябва да знаем, че става дума за една ужасна несправедливост. Аз бях един от малцината, които присъстваха там и би трябва да, не трябва да забравяме, че а, а, тази тема се пренебрегва. Госпожо а, комисар, имате думата. Сецилия. Благодаря, господин председател. Благодаря на почитаемите дами и господа за това, че повдигнаха този въпрос. Знам, че е ужасно това, че през 2013 имаме милиони хора, които се считат за недосегаеми. И това е абсолютно неприемливо. Трябва да направим всичко, което е по силите ни. Не само да пропагандираме нашите принципи, но да преодолеем това положение. Има известен напредък. В Индия, например, правителството прие специални квоти, положителна а, дискриминация за а, далитите. Това се отнася и за, а, отнася се и за наемането им в, в, в публичната администрация. Има и закон срещу дискриминацията от 2011 година, който сега се прилага. Има напредък следователно, но още много трябва да бъде направено. И трябва да използваме максимално инструментите, с които разполагаме да се опитаме да оказваме подкрепа на най-уязвимите и да повдигаме този въпрос в нашите разговори по въпроса на правата на човека с тези страни. Трябва да продължим да настояваме за промена, промяна с помощта на инструментите, лостовете, с които разполагаме, а, когато публикуваме годишния доклад за прилагането на а, планът за действие на ОНЕ за човек, права на човека и демокрация. И този доклад е на разположение, може да се запознаете с него. Трябва да кажа, че дълбоко вкорененият менталитет за дискриминация спрямо този хора не може да бъде изкоренен за ден. Трябва да разясняваме на хората в тези страни и аз поздравявам Европейския парламент за това, че е направил, подготвил този доклад. Госпожа Ева Жули, че го е подготвила за защото тези хора, тези милиони хора трябва а, да бъдат видени и гражданите на Европа трябва да разберат а, в каква степен те са дискриминирани. Комисията и върховният представител на СВД ще продължи работа в тази насока. Благодаря, госпожо комисар. Получихме проекторезолюция от Комисията по развитие И с това съобщение е, е, ще приключим.